предлагам да преместим точка 11, което ни предла... позволява член 70 на правилника за дейността. Това е докладът на госпожа Антонеско, Европейски економически сметки за околната среда. Отлагаме обсъждането на този доклад. По-нататък езиковият ни режим е пълен с изключение на естонски и малтийски. Сега моля да ме чуете добре. В другият понеделник ще получите за тогава специална покана. Ще бъде изслушването право на вода. От 15 до 18.30 часа ще се състои. Записали са се, освен всички от тези, които имат пропуски за парламента, 274 посетители, 274 са се записали, искат да присъстват. С други думи ще имаме страшно много гости. Ще е, бъда много щастлив, ако освен гостите дойдат и повече депутати. Разбира се, че никого не мога да задължа да дойде тук, но наистина бих бил много щастлив, ако а, комисията е в пълен състав. По-нататък. Доклад КОП-19 на отвършава посещението. А, има я в интернет на веб страницата. Има го, извинете. С координаторите решихме отново да изпратим делегация на следващата конференция на страните КОП-20. Тя се подготвя днес в 11 часа Петър Лизе ще а, говори по въпроса. Те ще имат и група посетители. Следващото ми съобщение – с групата по здравеопазване в Х1 Е2 ще се проведе семинар на тема Европейска информационна система за раковите заболявания. Освен това имаме тристранни преговори. Превоз на отпадъци беше на 10 февруари. На 6 февруари ще бъде следващия диалог далечните, чужестранните видове бяха обсъждани вчера а трилогът за СИТЕС ще е на 5 март. А по доклада на Линда Мак Еван, първият трилог беше на 23 януари, а следващият ще е днес. Освен това търговията с емисиите, докладчик Петър Лизе, първият първия тристранен, първите тристранни а, разговори ще бъдат на 18 февруари. Трета точка от дневния ред – одобрение на протоколите от заседанията от 25 и 26 септември, 16 17 декември и 9 януари. Ако нямате нищо против, да ги приемем за одобрение. И сега вече ниво на шума от моторни превозни средства, за съжаление, самият докладчик днес го няма, но компетентно ще го замести Марина. Марина, заповядай. Thank you. I am the new Uski. Благодаря. Аз съм новата Уски. Ще го изчета дословно, както той го е написал така че ако натъкнете на граматични грешки, не е моя вината. Започвам. Ще го кажа, ще го чета и с акцент, вратен акцент. По отношение етапа на преговори, постигнати по е, нивото на шум е, при моторните превозни средства, проекто регламентите за второ е, четене сега трябва да бъдат представени за одобрение от Комисията по околна среда. Официалният срок за връчване на предложение за изменение е 25 февруари. Тъй като компромисът е, е резултат от е, сложни, трудни преговори, бих препоръчал на комисията да приеме текста в е, вида, в който е предложен. Добре го изчетах, нали? Благодаря. Благодаря. Много благодаря. На 20 февруари ще започне, така да се каже, второто четене. Крайният срок за предложенията за изменение е 25 февруари 12 часа на обяд. На 19 и 20 март ще е гласуването в нашата комисия. През април докладът ще се внесе в пленарна зала, както и множество други. Сега, позицията на съвета ще ни бъде изпратен до 24-26 февруари. Това е графикът по четвърта точка. Продължаваме с доклада на господин Урочев. Предложение за изменение на регламент във връзка с протокола от Киото и изменението от Доха на протокола от Киото към рамковата конвенция на ООН. думата има господин Уруч. Thank you, Chairman. Colleagues, Благодаря ви, уважаеми колеги. Доха въвежда втория период на задължения по протокола от Киото 2013 година започва и завършва 2020 година. Имаме обвързващи задължения за намаление на емисии. Същевременно конференцията в Доха промени две от решенията по техническото изпълнение – за управлението на единиците. Трябва да спомена също така и схемата за търговия в емисии, както и решението за споделяне на усилията. Това са правила за отчитане на емисиите, както и технически норми. Имаме национални регистри, европейски регистр за отчитане на емисиите и е ясно, че изпълнението на протокола от Киото изисква такива технически норми. Така можем да сме сигурни, че съвместното изпълнение на поетите задължения ще бъде реалност. Необходимо е и привеждане в съответствие с схемата за търговия на емисии и решението за споделяне на усилията. Няма да навлизам в подробности, що се отнася до обяснението на нормите. Те са подробно разписани в предложението на комисията, но имаме 7 области – управление на емисиите и съответно на единиците – прехвърляне на единици, придобиване, изтегляне и така нататък. Друга област е отчитането на емисиите и прехода от първия към втория период на задължения. Третата област е корекция в резерва за излишък от предходен период. Това е нов елемент. Имаме и тъй нареченото споделяне на приходи, нещо, което е последица всъщност от гъвкавия механизъм по Киото и намаляването на единиците емисии имаме и прехвърлянето на предписаните емисионни единици. В предложението на комисията имаме подробно обяснение на обосновката. Ясно е, защо са необходими такива правила, аз няма да повтарям всички мотиви, но бих искал да се спра на няколко аспекта. На първо място, трябва да се справим с несигурността и да разгледаме корекциите. Единиците на държавите членки са определени в предложението на комисията. Това е част от ратифицирането на споразумението от Доха. И ако има някакви несигурности или корекции при определенето на съвместното количество, това се отразява на предписаните единици на ниво Европейски съюз, не на ниво държава членка, защото там имаме фиксирани единици. Още нещо. Някои от международните правила за отчитане все още не са съответно приспособени към новите условия. Така или иначе, начините за постигане на целите бяха принципно одобрени на срещата във Варшава през ноември 2013 година. Но официалното приспособяване ще бъде обявено в Лима през 2014 година. Така или иначе, одобрената част от тези норми за отчитане – се подкрепя от страните, поели задължение за втория период. Ние можем да продължим с изпълнението на нормите, но ако се направи съдържателна промяна, тя трябва да се отрази в текста, който ще предоставим на комисията. Това е по регламента. Заключението ми е следното. Обхвата на предлаганото изменение по регламента за отчитане на емисиите отразява в пълна степен необходимостта да се адаптираме и да разработим подробни правила по протокола от Киото. Това е за първия доклад. Може би е добре сега да проведем дискусията, преди да премина към втория. Perhaps, vielleicht, äh, vielleicht können wir das може би е добре да слеем е, пета и шеста точка от дневния ред, защото темата е обща. Може би да представите и двата доклада наведнъж. Okay, I'll continue with the second one. Uh... Добре, нека продължа с втория доклад. Изменението от Доха подлежи на приемане от подписалите протокола от Киото и ще влезе в сила само след е, като се получат е, инструментите за приемане поне от 3 четвърти от страните подписали протокола. Което означава, че е необходимо е, ратификацията от вас на измененията към протокола от Доха да се извърши своевременно. Решението на съвета предлага база, върху която да се приключи, сключи, приключи изменението на Доха и залага условията за общото изпълнение на ангажиментите от страна на ЕС, държавите членки и, и Ирландия. И, Бих искал да спре вниманието ви няколко въпроса, свързани с решението. Първо, да припомня, че възоснова на пакета Климат енергетика приен 2009 година и с акцент върху емисията за търгуване с е, е, системата за търгуване с емисии и е, споделяне на усилията, ние вече е, до 2020 година трябва да е, сведем редукцията, съкръщаването на емисиите до 20%. Е, целите на държавите членки или задържанията на държавите членки в този пакет, е, в рамките на този пакет от 2009 година, не се променят от е, факта на ратифициране на протокола от Киото. Емисионните нива, които са предписани за всяка държава членка, са залегнали в решение на съвета Приложение 1, таблица 1. Предложението на комисията не фиксира броя на предписаните е, в ЗЕО Европейския съюз е, количества. Те трябва да се калкулират като разлика между общите предписани емисии, е, държавите членки Ирландия и и е, предписаните за държавите членки Ирландия. Това означава, че е, елемента ли е сигурност за цялостния количество остава в е, дела на Европейския съюз, а не на отделните държави членки. Риска проистича от това, че общото предписано количество може се, ще се определи само в доклада за улесняване калкулиране на съвместното общото предписано количество. Този доклад подлежи на потенциални поправки, адаптации и корекции след преглед на доклада от е, екипи от експерти на Обединените нации. Въпреки това, смятам, че системата за търгуване с емисии на Европейския съюз е вградила в себе си една процедура на спазване, е, протокол от Киото е, съдържа гъвкави механизми, възможността да се използва първия период на ангажименти, е, излишък от първия период, ще направи така, защото ще е минимална вероятността да има не от страна на Европейския съюз след спазване на втория период от Киото, протокол от Киото Участието на трети страни в е, системата е, за търгуване с емисии. Тук има няколко случая. Първи е Ирландия. Исландия, която не е член на Европейския съюз и също така има намерение да изпълни своите ангажименти в рамките на втория е, протокол за ангажименти. Тук ни е нужна но ново споразумение между държавите членки и Исландия. Сега, общото изпълнение между Европейския съюз, държавите членки и Исландия. Последното, на което искам да обърна внимание е, че предложението на комисията не съдържа конкретни разпоредби за техническото изпълнение на протокола от Киото. В това отношение предложеното решение за ратификация допуска, че споразумения, постигнати в Доха през декември 12 трябва да се прилагат и да се от страните по съответния начин. Също така очевидно е, че съответните технически е, норми и правила трябва да бъдат разработени след държавите членки. Е, всяка държава членка отговаря за създаването и поддържането на собствената си допустимост по отношение на транзакции по Киото, в които участва националните регистри. Прехвърляне на международни кредити за целите на изпълнение, спазване на правилата в системата за търговия с емисии се приемат в е, регистра към протокола от Киото на Европейския съюз. Протокол от Киото и механизма на амбиция, това е нещо ново и то е включено в е, предложението за решение на съвета. Всяка държава членка може едностранно да е, завиши амбицията си чрез доброволно участие в е, единиците. Е, всякакво официално увеличаване в единиците, както и промяна в е, споразумението за общо споразумение за изпълнение, трябва обаче да се прави заедно, съвместно. Предложението на комисията не е, излага процедурата за осъществяване на такава официална промяна. Тази процедура трябва да бъде определена е, при нужда, когато се появи необходимост за това. В заключение, според мен, решението за ратификация на заключението към протокола от Доха и изпълнение на задълженията от Европейския съюз, съвместното изпълнение, ще изпрати един мощен сигнал за усилията и водещата роля на ЕС и държавите членки в борбата с измененията с климата на международно равнище. Моето предложение е да дадем е, подкрепата си за проекто предложението на комисията за решение на съвета. Благодаря. Сега докладчетите в сянка. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на господин Оручев за извършената работа и подробните обяснения. Наистина трябва да кажа, че оценявам високо вашите усилия и подход. От моя гледна точка е важно файловете да се разгледат бързо и съответно решенията да се одобрят възможно най-скоро. Благодаря, че допринасяте за това. Мисля, че имам две бележки и към докладчика и към комисията. Първо за докладчика. Мисля, че по съдържанието сме съгласни. Тук няма нищо спорно, но в изменение 5 ми се струва, че вие предлагате позиция, която би трябвало да се подкрепи от целия Европейски съюз. Не съм убеден обаче, че мястото й е тук, защото тази норма все още не е приета международно. Предстои срещата в Лима, разбира се, но ако включим текста тук, отправяме сурово послание към държавите, които биха имали проблем с един такъв подход – Както казах, ние можем да се договорим по същество, но мисля, че не е необходимо текста да се включва в европейското законодателство. Струва ми се, че изменение 5 трябва да бъде променено. Сега въпрос към комисията. Обсъждаме втория период на задължения по протокола от Киото. От страните се изисква да актуализират целите си и да станат по-амбициозни за периода до 2020 година. За Европейския съюз това е лесно. Ние така или иначе сме почти близо до целта от 20% намаление. Освен това имаме пътната карта до 2300 година Ясно е, че до 2020 година имаме и рентабилност, както и един спад на емисиите с до 25%. Но въпросът ми към комисията е как ще бъдат изпълнени тези норми и ще трябва ли да преразгледаме решението на съвета? Просто ми е необходима малко повече яснота. В крайна сметка много е важно Европейския съюз да бъде по-амбициозен за периода до края на 2020 година. Тук трябва да ми отговори комисията, но иначе пак ще кажа, подкрепям усилията и трябва да се договорим по тези предложения възможно най-скоро. Благодаря. Благодаря на Бас Айхаут. И сега давам думата на следващия. Благодаря, господин председател. И аз приветствам докладчика за свършеното. Наистина той е във вярна посока. Подобно на други колеги да подчертая също необходимостта много бързо да се получи одобрение на този доклад, за да продължи процеса на ратификация. Призвавам и съвета също така да ускори процедурата. Е, според това, което знаем сега, е, че съвета смята да вземе решение през юни или след това. Според мен това не е добре. Ако ние проявим е, отговорност, чувство за отговорност, е, за да постигнем това споразумение, трябва би трябвало възможно най-бързо да приключи този процес защото да ви напомня, това е основното, най-важно нещо, което ние на практика сме дали на развиващите се страни. Искането беше за финансиране и Киото 2. Ние по Киото 2 си свършихме работата, изпълнихме обещанията си по финансирането. Някои държави членки работят, не всички равно поставено действаме там. Да? Така че е, можем и трябва много бързо да, пристигне, да, да пристъпим към ратификация на Киото 2. Това е един много е, въпрос, който не търпи отлагане. Ще внесем изменения, като няма да пипаме същността, същината, а само в е, преамбюла ще добавим някои неща. Благодаря много. Благодаря, Мартин Калаган. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Първо, аз не споделям мнението на докладчика, че чрез бързото ратифициране на измененията към протокола от Киото ще изпрати и силен е, сигнал за ръководната роля на държавите членки и Европейския съюз в е, е, борбата с изменението климата сега цифрите за Исландия. Тук говорим за 11% от глобалните емисии а, и тази, това съотношение ще се свива в бъдеще. Знаем, че втория период на а, ангажименти а, някои държави членки се от, ще отхване около 14-15% от глобалните емисии, защото някои държави след първия период се отказваха. Това не значи, че няма нужда да има такъв процес, но просто да, да наблегна на това, че не одобряваме особено този начин на мислене, тази, този е, довод държави членки намаляват своите емисии в международен режим и трябва да сме сигурни, че ние последователно изпълняваме законите си, за да може съответно да функционира съвместното споразумение. Затова не съм съгласен, съм съгласен, че е важно да се гарантират е, е, че е важно да се гарантират симултанното депозиране на документите по ратификация на всички държави членки. Но, разбира се, от това ще възникнат проблеми Признавайки необходимостта комисията да прави, да прави гъвкавост, съществува опасност да, е, да използва тя правомощите си твърде на широко. Технически означава това както е, подказаха комисията и докладчика, делегираните актове и някои съображения свързани с тях. Законодателството не е проблем, но предложенията да се използват делегирани актове по някои въпроси в това досие, които са чисто политически, ни смущават. Предвид намерението делегирани актове да се използват за несъществени елементи, като например ясното прехвърляне и потенциалното прехвърляне на компетенции, това е, изисква много по-внимателно да помислим и да се вгледаме в е, между редовете на този текст. После, когато става дума за дефицити или излишък от е, въглеродни емисии, чрез делегирани актове, предвид на това, че единствено държавите членки използват само квоти, знаем и политическите импликации на всичко това, така че ние собствено ще внесем някои изменения, за да отговорим на тези въпроси. Благодаря. Бас Айхаут hat eine Frage gestellt. Bitte. Е, беше поставен въпрос. Комисията има думата. Thank you. Uh, good morning. Um, I think first of all... Благодаря ви. Първо. На въпроса на господин Аркхаут. Ние наистина имаме нова процедура по протокола от Киото, нарича се механизъм за амбициозни цели. Улесняваме държавите, които искат да бъдат по-амбициозни, без това да налага специална ратификация. Освен това, трябва да решим как точно ще изпълним процедурата в Европейския съюз, когато вземем решението си. Казвам го, тъй като има най-различни начини. Първият от тях беше споменати от докладчика. Държавите членки могат да си поставят индивидуални по-амбициозни цели чрез анулиране на единици по Киото. Също времено при по-амбициозни цели можем да променим и задачите за Европейския съюз по протокола от Киото, но така или иначе виждането на комисията е, че едно такова решение трябва да се предхожда от законодателно решение на ниво Европейски съюз. Например, при схемата с търговия за емисии ни трябва съвместно вземане на решения между съвета и парламента. Можем също така да променим нещо в решението за споделяне на усилия, но това също иска законодателна стъпка. На второ място трябва да уточним как точно ще уведомим Обединените нации. Казах ви, че ние търсим улеснена процедура, която не изисква ратифициране. Първоначалният анализ на комисията показва, че ще е необходимо договарящите да одобрят промяна в договора и съответната клауза. Едно такова одобрение обаче се предхожда от официален законодателен акт, договорен между съвета и парламента. Това е, ако решим да сме по-амбициозни. Благодаря и накрая докладчик. Искам да благодаря на колегите за подкрепата, както и за критиките. По изменение пето можем, разбира се, да проведем своите разисквания, възможно е и текста да бъде променен – Що се отнася до графика за преговори и приемане, разработен от съвета, тук има известна несигурност и ще се опитаме да ускорим, доколкото това е възможно, работата в съвета. това е всичко. Благодаря. Срокът за внасяне на измененията по 6 и 7 точка е 17 февруари 12 часа. Ще гласуваме двата доклада тук в комисията на 6 март, а през април в пленарна зала. Благодаря на колегите за това обсъждане. Продължаваме с стратегията на Европейския съюз по отношение на алкохола. Романа Йордан. Заповядайте. Е, алкохол, sicer ni bil tema, s katero sem se v preteklosti veliko ukvarjala, je pa po mojem mnenju izredno pomembna, zato sem zelo vesela, da sem lahko. Не е тема, с която съм се занимавала особено в миналото, но е важна тема и съм доволна, че бях в екипа, който излезе с резолюции и устен, предложи устен въпрос към по темата. Бях изненадана да открия, когато прочетах, че Европа е регионът, където гражданите потребяват най-много, консумират най-много кол в света. Само по себе си това не е толкова тревожно, но ако човек чете данните, които СЗО предоставя, става ясно, че алкохола и пиенето на алкохол, употребата на алкохол има сериозни, свързани с това последствия в Европейския съюз. В 2006 година ние изготвихме европейска стратегия която е, въжеше за, до тази година, за 6 години. И според комисията стратегията е дала резултати. Сега въпросът е обаче да се запитаме, сега след като изтича срока на тази стратегия, нямаме планове за действие, от тук нататък какво правим? Трябва да кажа, че независимо от това, че стратегията е, изтече срока на стратегията, ние трябва да подкрепим комисията да състави план за действие. И не само да я подкрепим, а да я насърчаваме да изготви максимално бързо един такъв план, най-късно, например, до септември тази година. Смятам, че е време също така да поискаме от комисията да изготви нова стратегия. Защо? Междувременно много сериозни промени претърпя европейското общество в резултат на кризата предимно, което означава, че пиенето на алкохол се, се промени, е, е, е, потреблението се промени, кризата е, хората потребяват, използват сега по-големи количества, при младите е, се промени картината също. Е, и това е допълнително основание, което прави и придава такава значение, такова значение на тази стратегия. Ние трябва да, максимално бързо да излезем с стратегия с цел ограничаване ефекта от алкохола. И трябва сами да работим по проблема. Няма нужда да изготвяме някаква бюрократична процедура за целта. Трябва просто да, да предотвратим, да попречим на злоупотребата с алкохол, особено след младите, и да предотвратим последствията от пи... Е, злоупотребата с алкохол. Трябва, разбира се, във всичко това да съкратим административното време. Надявам се, и трябва да кажа, че се съмнявам, че допълнителното етикетиране информация на алкохола ще има положителен ефект. Защо? Дори сега, когато купуваме алкохол, виждаме, че на етикета е, е оказано процента алкохолно съдържание. Тоест да се добави информация на етикета едва ли ще отблъсне хората от е, пиенето. Аз разбира се ще изслушам колеги аргументи и съм отворена към всякакви идеи по темата. Но смятам, че мерките, които биха били най-ефективни на европейско равнище, трябва да включват първо обръщане на внимание, заостряне на внимание към последствията от пиенето защото младите хора просто не си дават сметка колко е, тежки могат да бъдат последствията от едно редовно е, пиене е, или злоупотреба с алкохол. Трябва също така да е, затегнем базата данни на европейско равнище. Трябва ни една стабилна база данни, която да бъде анализирана постоянно и възоснова на данните там да си споделяме добър опит е, между държавите членки, добри практики но пиенето на алкохол всъщност зависи от националните обичаи и култура на дадена държава членка. Трябва да е, тук вече да се съобразим и с принципа със субсидиарност. Но аз бих очаквал държавите членки да си свършат работата в това отношение. Европейския съюз би трябвало, разбира се, да оказва натиск върху държавите членки да осъществяват своите планове в тази насока. Благодаря. Uh, uh, Благодаря. Докладчика в сянка в тази нашата група е Ребека Тейлър, която не присъства. нашите ще направя няколко бележки от тейно име. Именно тя споделя загрижеността на милиони европейски граждани от е, вредните последствия от алкохола. Тя подкрепя призива за нов план за действие, което трябва да стане в краткосрочен план, но което трябва да е ориентирано в по-дългосрочно бъдеще и да се е, е, набележат мерки, които могат да се вземат на европейско равнище за борба с този сериозен проблем. Е, тя смята, че комисията трябва да отчете мненията на всички заинтересовани страни, както и производителите. Е, също така е, в бизнеса, за да се реализира печалба, мисленето вероятно по въпроса ще е различно, затова тя смята точка 8 от тази, тя смята точка 8 от тази резолюция е особено важна. Сега аз докато е, е, се вървеше този дебат, аз гугълвах е, колко души умират от алкохол. 2,5 милиона души според СЗО преждевременно, включително 320 хиляди младежи по цял свят от алкохол, от злоупотреба с алкохол. Други цифри. Алкохол, злопотреба с алкохол убива 750 хиляди американци всяка година. Е, средно хора на възраст 30 години. Е, чета само заглавията. В е, Великобритания става дума за 7 000 души. 7 000 души преждевременно умират годишно. Или пък умират на място след безпаметно напиване в събота вечер, например. Този факт се пренебрегва. Е, алкохола е, се лее, свободно се предлага в супермаркети и също по всяко време на денонощието. Освен това, използването на канабис, което е, е, който е наркотик, който не убива на практика. За, за използване на наркотик можеш да получиш 5 години лишаване от свобода, за разлика от алкохола, който умират хора. Тук е, отново националните традиции и култура се отразява много върху този въпрос. Например, да сравним канабиса и използването канабиса канабис в Швеция и Холандия. Драматична е разликата, която се дължи на различната политика, която се прилага на национално равнище. Така че аз съм за това да се спазва принципа на субсидиарност. Всяко правителство трябва да предприеме съответни действия и Европейския съюз може да играе само много ограничена роля във всичко това. Благодаря. Благодаря ви. Извинете, че малко се забавих. Не очаквах толкова бързо да стигнете до тук. Много се радвам, че стигнахме до такива разисквания, защото проблемът е много сериозен в Европейския съюз. Същевременно знаем, че употребата на алкохол води и до социални, и до здравни проблеми. И това, което е все по-ясно, е, че има връзка между употребата на алкохол и заболяването от рак. Има седем вида рак, свързани с алкохола, включително този на гърдата и на червото. Имаме освен това 3100 случая на рак всяка година, които са непосредствен резултат от прекомерната употреба на алкохол. Да не говорим, че се стига и до сърдечно-съдови заболявания, деменция, психични разстройства. Трябва да се спомене и големия проблем с шофирането в нетрезво състояние – за това е необходимо действие и на национално, и на европейско ниво. Но какво можем да направим? Първо комисията трябва да актуализира спешно стратегията за алкохола. Държавите членки трябва да видят какво могат да променят, примерно минимално ценообразуване при алкохолните продукти. Струва ми се, че трябва да поговорим и за начина на етикетиране и предлагане на алкохол на пазара. Ясно е, че има връзка, освен това, между употребата на алкохол и затластяването. Хората не си дават сметка колко калории поглъщат – ето защо аз ще направя своите изменения. Хубаво е, че имаме подкрепа на групата по основния текст на резолюцията. Надявам се, че колегите ще помогнат по този толкова важен въпрос. Yes, uh, I think it's also really good that we have... Благодаря ви. Господин Шлитер, да, много е хубаво, че провеждаме тази дискусия. Комисията би трябвало да излезе с план за действие, за да не разчитаме на саморегулирането в толкова голяма степен. То, както виждаме, не води до желания резултат. Политиката не е проработя, защо да продължим да изпълняваме? Би трябвало целта на плана за действие да бъде общо намаляване на на употребата на алкохол. Не само да се търси намаление на вредното въздействие сред някои групи от населението, като младите или бременните жени или алкохолно зависимите. Мисля, че алкохол има вредно въздействие върху цялото общество. Сигурно Крис би говорил и за връзката между употребата на канабис и рака на белия дроб, но това е друга тема. Знаем, че алкохолът има вредно въздействие и за здравето на човека, и за економиката, ако щете. Обикновено прилагаме принципа замърсителят плаща. Имаше едно шведско проучване, което показва, че един литър 100% концентрат всъщност излиза 90 евро на шведското общество, защото това са последствията. Може би данъчната политика трябва да се опре на тези данни, колкото и да са крайните. Но Швеция призова за ниско облагане на бирата в сравнение с виното. Защо тогава Европа настоява за нулева ставка при виното? Виждаме, че няма промяна в позицията на съвета още от 2007 година насам. Ако не се увеличи минималното данъчно облагане при алкохола, то това, което трябва да направим като минимална мярка, е да разгледаме правилата за внос, които гласят, че с цел опазване на общественото здраве държавата членка може да реши да следи вноса и износа на алкохол. Примерно, ако решите да си поръчате алкохол по интернет, трябва да се проследи разликата в акциза. Не знам дали това се отнася и до внасянето на алкохол от граничния район. Например, в Швеция, до мен е близко спирката на автобус 140, и трябва да ви кажа, че е много лесно да минеш границата, да си купиш, ако щеш, 200 литра алкохол и да си го донесеш. Разбира се, ако говорим за концентрат, това е лесно, той може да трае и две години, но при бирата това не е точно така. Принципът, че можеш да си донесеш алкохол от чужбина почива на идеята за туриста. Пътуваш и си носиш нещо в малки количества. Но ми се струва, че като практика това няма нищо общо с свободния пазар и се превръща в начин да се избегне плащането на акциз. Затова това нека да не се стига до такива огромни количества алкохол, които се внася с цел за обикаляне на плащането на данъци. Това е част от данъчното избягване. При алкохолната политика нищо не сме направили по въпроса. Нека помислим. Хората си внасят цели камиони алкохол от чужбина, само и само да не плащат акциз. Особено като имате предвид, че това примерно го правят шведите, но не и германците. Следователно, алкохолът върви само в една посока при нас. Затова аз подкрепям инициативата. Много се радвам, че преговорите минаха ползотворно. Нека се спра на още нещо – рекламата на алкохола. Спомняте си директивата, съгласно която рекламата е позволена по телевизията единствено вечерта. Франция и Швеция имат много строги норми в това отношение. Но се случва да се излъчват реклами единствено в скандинавските страни и правилото се заобикаля. В този случай шведското правителство може да се оплаче на английското, ако компанията е английска, но процедурата е много тромава. Когато се заведе дело, то се влачи поне две години и няма никакъв резултат. Мисля, че процедурата трябва да бъде променена. Би трябвало, когато се забранява излъчването на реклама в една държава, това да се отнася и до аудиторията в друга, ако продукта е на една и съща компания. Докато ние имаме опити да се излъчват реклами изключително и само в друга държава. Добре, Европа може да не стигне до съгласие по облагането с данъци или по минималните цени на алкохола, но нека поне да се съгласим, че трябва да уважаваме нормите си. Швеция в миналото беше една от най-бедните страни. Нашето население беше непрекъснато пяно 24 часа в денонощието и затова предприехме драстични мерки срещу алкохола. Това всъщност преобрази нашата държава. Заедно с още много фактори, разбира се, но това беше много важен фактор и така станахме далеч по-приятна страна. Защо да не го направим в Европа? Проблемът с алкохола не е нещо ново. Мога да ви дам примери с Швеция, но и вие го знаете. В много от държавите членки сега имаме тъй наречения алкохолен туризъм, когато младите излизат и ходят от заведение в заведение, докато не ги обиколят всичките. В крайна сметка не си струва това. Най-малкото е да прилагаме принципа за мърсителят, плаща. Щом толкова ви харесва, трябва да си платите. Същевременно, нека се запитаме, Хората дават ли си сметка колко по-калорична е чаша вино в сравнение с чаша безалкохолно? Дават ли си сметка до какво затластяване се стига в резултат на пиенето на вино? Това е. Съжалявам, че говорих толкова дълго. Не, това са ми любимите колеги. Закъсняват, взимат думата и забравят да я пуснат. Госпожа Яна Кодакес. Благодаря ви, ще бъда малко по-кратка. Вие сте от Швеция, нали? Така и си мислих. Доста националистично подхождате. Ясно е, че държавите, членки, индустрията, НПО, всички искат да се направи нещо, да има обхватна стратегия. Чудесно е, че имаме тази резолюция, подкрепена от всички политически партии. Несъмнено, вредното въздействие върху здравето, обществото на алкохолът е отдавна установено и тези опасности възникват не само когато се пие прекомерно – понякога последиците засягат други хора, например шофирането в нетрезво състояние. Ето защо правителствата на национално ниво предприемат мерки. Но нека да кажем ясно, Европейският съюз нищо не може да направи, може само да подпомага националните стратегии. Знам, че зелените се притесняват до някъде от работата на Европейския алкохолен форум. Аз мисля обаче, че трябва да работим с тях. По-добре е да са на наша страна, когато се отправяме на това пътешествие, по-добре е да не ги изключваме. И сигурно така бихме стигнали до съставянето на един по-убедителен доклад. но така или иначе ми се струва, че това е област, в която държавите членки имат правомощия и не бих искала да се определят някакви универсални минимални цени. Тук не можем да мерим с един аршин. Но по останалото съм съгласна, а за измененията можем да поработим и да имаме един по-убедителен доклад. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Андерсън. Благодаря. Аз също приветствам това предложение за резолюция по алкохолна стратегия. Е, Харесвам и това, че се набляга на по-здрави мерки, за да се заостря вниманието към проблема. В е, моята родина в Ирландия е, имаше, има една особена така вълна и кампания срещу алкохола, е, която е, се, се забелязва в социалните мери и тя всъщност тя призовава участниците да е, консумират огромни е, количества е, алкохол, след това номинират приятелите, номинират първенци в това състояние, в това състезание и наистина те пият все по-екстремни комбинации от питиета, е, огромни количества, комбинация от е, бира и е, концентрати. Това обхваща десетки стотици хиляди млади хора в Ирландия. Напоследък двамата младежи загинаха, загубиха живота си в подобен род надпивания и е, отново културата на това е, безпаметно напиване, е, тези е, пиянски маратони е, в Белфаст миналата седмица, седмица, например, 16 е, младежи трябваше да получат медицинска помощ е, е след прекомерно употреба на алкохол. виждате колко неотложни въпроса. В Ирландия е, 110 е, души умират пряко от алкохолно отравяне всеки месец. 3380 е, евро годишно е, струва това, така че обществото и правителството трябва наистина да е, помислят много сериозно за това какво отношение трябва да възприемем по отношение на алкохола, така че аз приветствам предложението за резолюция и е, подкрепям и мерките, които са е, изброени там. Благодаря. Да не безпокоим колегата, който говори по телефона. Жете Кажете ни, ако ви пречим на разговора. Сега господин Босар. Kolegice i kolege, <laughs> here I am. <laughs> E, htjela bih samo u par riječi izraziti svoje zadovoljstvo što danas imamo ovo na dnevnom redu. Naime, mislim da... Да, mm, e, аз наистина съм доволна, че разглеждаме тази тема. Тя е много важна, защото прекомерното пиене е важен социален проблем не само в Европа, но и в е, останалия свят. Злопотреба с алкохол е познато явление, то се иллюстрира от множество факти, например е, това, че черния дроб е, при мъжете може да преработва алкохола много по-скоро, отколкото женския дроб. Е, това означава, че жените по, по-бързо се превръщат в хронични пияници. Е, така че това е предварително загубена битка кога, по отношение на жените. От друга страна, е, трябва да обърнем внимание на друго. Например, пиенето е по-разпространено сред по-заможните среди, е, от друга страна по-бедните също са засегнати от потребление, обаче е, усещат по-силно негативното въздействие на употребата на алкохол. Е, би трябвало наистина да се редуцират, вероятно проблема ще се притъпи с редуциране различията между социалните групи. Здравеопазването, системата на здравеопазване трябва да предприеме необходимото за да реши този проблем. Но политиката за борба с алкохола трябва да отиде по-далеч от е, здравната сфера. Трябва да включи образование, социално осигуряване, данъчна политика, търговска политика, потребител, потребителска политика и е, гражданското общество, економиката и, и, и е, економическите фактори също трябва да се намесят. Аз се присъединявам към колегите, които приканиха е, комисията да преразгледа е, своето решение, да не преразглежда алкохолната си стратегия. Аз лично ще добавя, ще предложа няколко изменения е, с оглед подобряване качеството на тази резолюция. Според мен трябва да, се, да има някаква промяна, защото, както вече се каза, този последният документ е излезе 2006 година, преди кризата, сега има, се, преживяхме промени под влияние на економическата и социална криза. Това се отрази и на потреб... употребата на алкохол и разбира се в негативна посока. Благодаря. Петър Лиза, искам да се съглася с всички, които посочиха, че злоупотребата с алкохол има драматични последствия стига се не само до загуба на живот, стига се до разрушаване на семейства, до катастрофи, автомобилни катастрофи с фатален край и така нататък. Трябва да възрази обаче на Крис Дейвис а, който твърди, че канабис не е убивал. Карл Шлютер посочи връзката с а, рака на белия дропа. Аз като лекар съм виждал, съм се убедил, че има връзка между тежки психични заболявания и канабис. Тежките психични заболявания също могат да приключат с смъртен изход още се водят изследвания, разбира се, но не можем тук така да заявим, че канабисът не е вреден. Но днес така или иначе говорим за друго, за алкохола. Вчера в работната група на НЕП имахме много сериозна дискусия по този въпрос и колегите, които днес не а, присъстват, а, се съгласиха, че преди всичко трябва да се спазва както принципът на субсидиарността, така и традициите в отделните държави членки. Затова моля колегите да спрем да говорим за алкохолна стратегия. Заглавието е а, стратегия срещу злоупотреба с алкохол. Нещо, което е много важно за разлика от тютюневите изделия. След две седмици ще приемем новите правила за тютюневите изделия. Обвиняват ни, че непрекъснато регулираме всичко и че сега се стремим да изместим алкохола. Не. А, тютюневите изделия са единствените, които водят до увреждане на здравето при всякакви количества. Докато при алкохола не е така. При алкохола има здравословни количества, те са минимални, примерно 5 чаши седмично, има разлика за мъже и жени, но тези количества могат дори да удължат живота и не представляват здравословен проблем. Така че важно е да се борим с злоупотребата, а не с употребата. Е НП все още няма окончателна позиция по отношение на етикетирането. Когато говорихме за етикетирането на хранителните продукти, постигнахме компромис – един колега каза, че е, примерно бутилка вино, която се продава традиционно с красив етикет, едва ли може да се развали с нещо допъл... допълнително. Но все пак смятам, че е важно да се посочат, е, посочи калорийното съдържание на алкохола и да приемем френското предложение, а именно да се оказва опасността от употреба на алкохол от страна на бременни жени. Доказано е, че това уврежда здравето на плода. Няма спор по въпроса, така че мисля, че е разумно и на европейско ниво да има съответното обозначение. Благодаря. Председателят благодаря на Петър Лизе, следващия оратор. Hvala lijepo. Е, Želim pozdraviti donošenje ove rezolucije i uglavnom se slažem sa izvjestiteljima. Приветствам тези резолюция. Съгласна съм с докладчиците. Всички знаем, че тютюнопушенето е и алкохола е, и наркотиците са трите най-големи злини, които засягат и подкопават и усоите на обществото, здравето на хората и економиката. Проблема е съществувал винаги, но сега кризата го изостри допълнително. Алкохола предизвиква и води до 60 хронични заболявания. 160 милиарда евро се харчат за битката с тези проблеми. Най-много семейства, боледуват семейства, които са сегнати от употребата на алкохол и е време да се действа. Трябва да приканим комисията да приеме плат за действие максимално бързо. Обедена съм, че с допълнителни изменения тази резолюция може да бъде подобрена. Разбира се, употребата на алкохол зависи от, е, за, от е, културата, географското разположение на страната. Три има три пояса. Един е Средиземно море, централноевропейските, е, скандинавските, Русия. Когато се обобщат тези три пояса, алкохолни пояса, ако се обобщат, ще видим колко опасна е, е неупотребата на алкохола. Така че ние трябва не... комисията трябва да оказва помощ на държавите членки, но не смятам, че е, комисията трябва да предписва всичко, е, че всичко може да се предписва на европейско равнище и след това да се изпълнява от държавите членки. Една такава стратегия трябва да бъде подложена на периодична ревизия и така. Благодаря. Grazie Presidente. Благодаря, господин председател резолюцията, която разглеждаме в момента, е тъкмо на място. Наистина трябва да има план за действие на Европейския съюз, за да се намелят уврежданията на здравето вследствие употребата на алкохол. Комисията част по-скоро трябва да представи такива, такъв план за действие, защото действително прекаляването с алкохола води до хронични заболявания, нервно-психични заболявания и в крайна сметка предизвиква сериозни социални разходи. Действията трябва да са насочени преди всичко към младите хора, тъй като злоупотребата с алкохол при тях води включително и до смърт. А що се отнася до употребата на алкохол от бременни жени, беше казано достатъчно по този въпрос. Не бива да забравяме и необходимостта от борба с незаконната търговия с алкохол. Вече няколко колеги казаха, че алкохолът е социален бич и то за всички държави членки. Но нека да уточня следното, което каза и превжде говорившата. Не бива да водим политика на забрана на алкохола. Напротив, е, трябва да насочим усилията си към балансирана употреба на алкохолни напитки, защото има достатъчно научни изследвания, които доказват, че умереното, съзнателното пиене, примерно на червено вино, е, е много полезно, защото виното съдържа уникални хранителни съставки и е част от средиземноморската диета. Карл Хайнц Флоренц Естествено, че е, се подписвам с две ръце под всички резерви, изразени по отношение на употребата на алкохола. Петър Лиза каза всичко, което мисля и аз. Но, колеги, трябва ли да регулираме абсолютно всичко в Европа? След като го направихме по отношение на тютюневите изделия, които са съвсем различни, трябва ли да се захващаме и с виното? Искам да присъствам, когато вие правите опит да обясните това на своите избиратели. Какво толкова Европа може да направи по-добро от Рим, Хелзинки, Берлин или друга столица. Може би защото съм най-възрастният тук. Не искам да морализаторствам, обаче, извинявайте, къде е отговорността на родителите? Всичко ли трябва да регулираме? Наистина ли трябва да пишем тънко и дебело? Това ще правиш, онова няма да правиш. Извинете, Родителите могат да имат всякакви а, слабости, но, но мисля, че трябва да понесат своята отговорност. Дълбоко се съмнявам, а, че ако възложим на комисията план за действие, просто ще отворим котията на Пандора. Не знам дали ще се съгласите с мен, но аз съм дълбоко скептичен и не смятам, че трябва да освобождаваме от отговорност държавите членки. Следващия оратор, благодаря господин председател. Сега смятам, че това не е тема, която трябва да се разглежда само в черно или само в бяло. Алкохола така или иначе е, е за легален наркотик. Европа има специфичен опит. Обществата са се научили по различен начин да боравят с алкохола. На север може би преди 1900-та година, наистина са били поголовно пияни, повишили са данъците, намалили са пиенето, но традицията пък на юг, Испания, Италия, Португалия е съвършено различна. Искам да кажа, че тези различия в Европа трябва да се отчитат. Напълно съм съгласен и с Карл Хайнц Флоренц, че не бива да допускаме грешката да създаваме високопарна някаква алкохолна стратегия или нещо нещо подобно. Да, има смисъл да обсъждаме тази тема и има смисъл да а, търсим начин за преодоляване на злоупотребата с алкохол. Но злоупотребата в Австрия е една, в Италия е друга. Навиците за употреба на алкохол са различни в различните страни. В е, някои е, страни, например, се пие до припадък в събота и неделя, само а в други страни се пие редовно по малко цялата седмица. Така че ако вземем някакви средни стойности, те са много заблуждаващи. Това, което е разумно да направим е да си помислим какво можем да направим против злоупотребата, конкретната злоупотреба, в държавите членки и какво на европейско ниво. Сега преди изборите ще е груба грешка да започнем да регулираме и алкохола, след като регулирахме тютюна, защото хората ще кажат е какво още ще регулират тези хора. Така че а, можем да се борим срещу злоупотребата в определени целеви групи. А, например, младите хора. У нас, в, например, е проблем, че много млади хора, малки деца, в събота и неделя се надпиват. Не за да се насладят на алкохола, а за да пият до припадък и състезанието е кой последен ще припадне. И ако 13 годишно момиче в събота се напие така, че трябва да я лекуват в болница, да, тогава вече държавата трябва да се намеси. Това е едната целева група. Другата целева група, бременните жени, както каза и Петър Лизе. И тук трябва да извършим просветителска информационна дейност. А, пътно-транспортни происшествия. В Австрия опитът е, е с е, просто много строги санкции, нулева толерантност. Тя даде добри резултати. Мисля, че всички могат да го направят. И последно за е, етикетирането. По изключение да, но не виждам защо да не посочваме калорийното съдържание на бутилките алкохол. Е, хората започват да се хранят все по-разумно. Обикновено пият и по чаша вино и повечето хора мислят за броя калории, така че никак не е лошо да се посочва това съдържание. Нека да задължим държавите да го правят. Кристал Шалдемозен. Благодаря. Искам да подкрепя резолюцията и необходимостта да имаме алкохолна стратегия на ниво Европейски съюз. Ако започнем от подробностите, ще си не трябва да забравяме, че имаме единен пазар, е, единен пазар на алкохол. Алкохол се продава през граница. Ето защо добра идеята да имаме обща дефиниция за това какво представлява една единица алкохол – и да имаме по-добро, е, е, по-хармонизирано е, етикетиране на алкохолните продукти в Европа. Още за въпроса колко калории се съдържат бутилка бира или вино, също е добра идея това да се отрази на етикета. Аз смятам, че е добре да обсъждаме тези въпроси. Не смятам, че това ще засили е, контра настроенията срещу Европейския съюз. Напротив, трябва да имаме общи правила. В момента влиза група посетители от избирателния район на Марио Перило. Добре дошли при нас. Ja, Sie, Sie haben es, glaube ich, aufgesetzt. Gut, wir kommen jetzt zum Kommissionsvertreter. Сега давам думата на представителя на комисията. Кой ще ви говори? Заповядайте. Thank you, Mr. Chair. Благодаря ви, господин председател. Първо, бих искал да благодаря на комисията за представянето на резолюцията, тъй като, както споменаха много от членовете на комисията, темата е сериозна вредата от алкохола в Европейския съюз е голяма. Именно за това приветстваме и подкрепата, която получават политиките в областта. За мен е важно да се спра, разбира се, на важната роля на държавите членки в изпълнението на стратегията останах с впечатлението, че това някак си беше оставено на заден план в хода на дебата. Освен това, трябва да спомена и Комитета по националните политики и действия, в който държавите членки вече няколко години обсъждат различни идеи и практики в областите посочени от вас. Това е важен инструмент. Освен това, трябва да разгледаме и стратегията в бъдеще, но за мен е важно комисията да разработи план за действие. План за действие е насочен към конкретни въпроси, като вредното въздействие и прекомерната употреба. Същевременно нека кажа, че този подход не изключва останалите. Имаме и съвместното действие на държавите членки. Както казах, те разглеждат начините за предприемане на стъпки заедно. Още веднъж благодаря за резолюцията. Това ще е основа на стратегията и също така основа за разговорите с държавите членки, така че да направим бъдещи предложения. Благодаря сега, след като ми се скараха колегите, за втори път поздравявам сред нас групата на Марио. Добре дошли в Европейския парламент. Сега чувам, че им е преведено и на италиански, така че добре дошли. Казаха ми, че ще дойде и друга група. С което приключихме дебата и трябва да приемем устния въпрос. Кой е за? Петър Лиза е против. Има ли против? Въздържали се? Приемаме устния въпрос към комисията. Крайният срок за предложенията за изменение е 17 февруари. На 6 март ще гласуваме тук в комисията и през април въпросът ще е в пленарна зала, зала както и почти всички останали. Преминаваме към осма точка възражения срещу делегиран акт, определение за специално създадени наноматериали. Карл Шлютер. Uh, Благодаря ви. Мисля, че има доста колеги, които разглеждат предложението на комисията и делегирания акт и казват, добре, нека да въведем наноматериалите в етикетирането, но само за новите продукти, а не за тези, които вече са на пазара. Ясно е, ако разгледате позицията на парламента за наноетикетирането, имахме и доклада от 2009 година, съставен от мен, та ако погледнем всичко това, ще видим, че всички са съгласни, идеята е добра. Освен това, разговаряхме и за козметиката, но и там се каза, че наноматериала трябва да се отбележи само ако има нов продукт. Именно и на това се дължи нашето възражение. Никой по време на разискванията в съвета не каза така или иначе при новите материали, ако има наноматериал, той трябва да се впише в етикета. Имаме и проучването, съгласно което отбелязването може да започне от нива над 0,15%. Но трябва да ви кажа, че има наночастици, които проявяват още по-голяма чувствителност. Ако решим да поставяме прак и определени проценти, това е доста странно, защото в крайна сметка цената на всичко това се плаща от потребителите. И ние би трябвало да включим наноматериалите в етикета. 15% не са добра граница. Говореше се за 10% и може би тук ще обхванем доста повече продукти. Трудно ли е да се измерят наноматериалите? Не. Скъпо ли е? Не. Защо тогава да се спираме на тези 0,15%? Мисля, че решението е по-скоро политическо, а не економическо. Затова за мен 10% са разумния компромис. Разбира се, на мен ми се иска още по-нисък прак, но поне така ще обхванем повече продукти. Това са основните ни възражения и знаем, че имаме подкрепата на повечето групи. Благодаря. Господин Клеис. Cette euh, motion de résolution au nom des libéraux, euh, avant d'entrer dans le vif. Искам да благодаря и на господин Шлютер за това, че отново включи толкова важен въпрос на дневен ред. Освен това, миналия четвъртък в пленарна зала се гласува убедително за етикетирането при месото. И мисля, че наистина парламента трябва да вземе решение по глобалния въпрос за етикетирането и това, което заслужават нашите граждани. Темата, която разглеждаме е много важна. Ние настояваме да се зачита правото на потребителя да бъде уведомен. Няма никаква причина при добавките да се правят дерогации. Имаме освен това съображение Ж латинско в нашето предложение, което изрично обяснява позицията ни. Също така ми се струва, че би трябвало да имаме предвид прилагането на нормата спрямо добавките. Иначе, ако няма наноматериали в добавките, няма и проблем но като чили има някаква неяснота относно условията на използване на тези материали. А ние искаме повече прозрачност, защото, нека ви напомня, имаме храните, имаме козметиката и принципно към наноматериалите има голяма чувствителност. Не бива да се прави крачка назад. Защо сега говорим не за 10%, а за 50%? Имаме препоръките на ЕФСА, като че ли това решение е политическо, а не възоснова на здравия разум. Um, Благодаря, господин председател трудно е, решение, трудно може да се стигне до извод, защото има няколко различни е, школи, няколко различни е, нива на аргументация. Моята група не се присъедини, не подписа. Ако проблемът за нас е следният когато е, мисля по аргументите срещу 15% прак, мисля, че споменаването в писмото на ЕФСА до комисията, именно да се прилага 20% прак е в контекста на безопасност, а не в контекста на етикетирането. И мисля, че тук е, разликата не трябва да се изпуска от внимание. Целта е да се е, предостави информация на е, потребителя за използването, за че използва такива частици, а не тяхната безопасност или опасност. Така че не виждам как е, прилагането на този прак, освен в генерична дефиниция, би предоставила някаква допълнителна информация за потребителя. Освен това, Информирана съм, пък ние получаваме от излични източници информацията си. Аз се опитвам да, да сверя информацията от няколко източника. Казва ми се, че проверките, изпитанията не могат достоверно да премерят процента състава. Значи, ако поставим това в контекста на липса на информация, се окаже, че е необходимо да се прави само ако си слуша, струва да се прави, ако има наистина достоверен е, тест, е, който ще докаже дали 15, 20 или 10%. Но доколкото разбирам, такъв вид изпробване в момента не се прави и да се иска да се въвежда тази информация на етикета, мисля, че е малко прибързано. По предложението на комисията да се освободят съществуващите хранителни добавки. Сега, от гледна точка на здравия разум, аз разбирам какво искат да кажете, но аз като потребител, ако трябва да погледна на нещата, е, някои от любимите ми закуски, например, е, овесени ядки, които ям от години, изведнъж се явява на котията нов, е, нова съставка и погледа ми бъде привлечен от нея, това едва ли ще утре е, е, доведе до някои изменения в състава, но просто ще ме смути като потребител тази това нововведение. Е, така че това има известна логика, но има логика и в това, което предложи господин Шлютер. Но това не, не е разписано в регламента за храните. Така че аз съм склонна, може би, тази част от резолюцията да подкрепя но не съм склонна да подкрепя останалата част и е, с това основание ще гласувам срещу нея. Благодаря. Крис Дейвис сега. Съвсем накратко. Аз е, вземам повод от е, преждеговорившите. Наистина бих могъл да подкрепя целта да, да има етикетиране като принцип, но е, праговете да видим какво е практично, разумно, реалистично и кое е откриваемо като праг, като, като количество. Благодаря. Сега комисията. Е, е, може би погрешно. Не ви разбрах. Кристал Шарк може отново и след това комисията. Да, защото от името на социалисти и демократи искам да кажа, че подкрепяме резолюцията по причини, за които говори Кал Шлютер. Защо трябва да избираме друг прак, ако ЕФСА препоръчва даден, без да имаме сериозни основания за това. Но ние, ние подкрепяме изказаните тук възражения. Благодаря сега вече комисията. Благодаря, господин председател. Аз замествам нашия директор днес тук и ще ви отговоря на английски язик. Колкото до двата въпроса, които господин Шлютер обобщи като ключови елементи в резолюцията, изключването неосвобождаване на адитивите и праговете и прага, ще отговоря последния начин. Сега по дерогацията, която допускаме за някои хранителни добавки в делегирания ни акт, това не е бланкетна забрана за всички добавки. Ние предлагаме само да се изключат тези хранителни добавки, които са включени в е, списъка на Европейския съюз, но в никакъв случай да не се изключват или включват е, всички нови или авторизирани е, адитиви, които подлежат на изменения, в, които са претърпели промени в производствения процес. Те не са включени. И ще ви дам пример Инстантно кафе от 46-та е, година съдържа силикон, е, опушен е, силика, силици. Тази не сега, ако се етикетират някои, някои адитиви като нано, това ще заблуди потребителя, който ще помисли, че има промяна в състава на продукта, всъщност се използва хранителна добавка, е, една и съща хранителна добавка, вече от много време, просто се променя името. Тоест, е, и вследствие на това, потребител няма да може да прави информиран е, избор. И затова смятаме, че това обяснение в дефиницията е оправдано за целите на регламента, които, между другите, включват смислена информация за потребителя, за да не бъде той заблуден. Сега за праговете. Петнайсте процента прак е оправдан. 2012 е, година ЕФСА препоръча е, да помисли за прак по-нисък от 12% в е, контекста на съображенията за безопасност. Колкото до праговете, е, ние поддържаме непрекъснати контакти с консултанти и текста ни е разписан е, възоснова на техния съвет. Ако е осъществима тази цифра, няма нищо против, но според консултантската мнение, което получихме неодавна, сега един прак под 50% не е изпълним. Което означава, че със съществуваните методи на, за анализ частици, наночастици не биха могли да бъдат достоверно измерени в пропорция по-ниска от 50% е, в хранителни продукти. Това е консултантското мнение, което получихме от е, съвместния център за научни изследвания. Както казах, ние нямаме нищо против да имаме по-нисък от 50% прак. Нямаме нищо против да има и 10% прак. Ние признаваме 13-та преамбилна точка от делегирания акт, е, а именно, че това трябва да се разглежда в цената на бъдеще развитие в е, е, зависимост от метода на изчисляване, на квантифициране. А, не бива също така да се смесват аспекта етикетиране, информация на етикета и безопасност. какъвто и да е процент обозначен етикета, 50 или не, безопасността на храната трябва да се гарантира от ЕФСА според съответно законодателство за храните. Не можем да пуснем на пазара продукт, който не е безопасен. Независимо е това от въпроса за праговете. В заключение, комисията на мнение е, че ние не, не превишаваме правомощията си в делегирания акт, защото той не занижава нивото на защита на потребители и безопасност на, храните. На храните. Благодаря. Okay, and I thank the Commission. So, um, the Commission has confirmed. Благодаря на комисията. Комисията всъщност потвърди, че се гарантира защитата на потребителя, безопасността на продукта и прага от 50% не може да бъде наложен. Самият аз имам своето мнение по въпроса, но не мисля, че трябва да одобряваме законодателна норма, която е неизпълнима. Господин Шлютер. Well, uh, I'm unsure now what you mean when you say мисля, че знам какво имате предвид, когато казвате, че изключението покрива единствено този списък. На мен ми се струва, че покрива доста. След това искате промяна на формата, но да вземем е 171 или Е559 и по-нататък, различните версии на силикона или на магнезиевия оксид. Какво прави се изключение? Но ако производителят използва наноматериали по-настоящем, това няма да се отрази в етикета. Ако обаче ги използва в нов продукт в бъдеще, това ще се отрази. Нима едно такова предложение може да бъде определено като неутрално. Ако е наноматериал, това е наноматериал. Не разбирам защо в даден продукт може да се използва същия химикал, без това да се отразява в етикета. Или е наноматериал, или не е. След това, доколко е измеримо присъствието, доколко е проследяемо. Само преди три седмици беше обявено, че има нов научен метод, който ни позволява да правим измервания. Иначе, да, трудно е да дадем количествено изражение на наноматериалите в храната, както и на добавките. Но при наноматериалите трябва да се направи първоначалният тест на продукта. И след това нормата ще се наложи. С други думи, достатъчно е да установите наличието на наночастици и след това трябва да се види входния химикал. Но така или иначе или може да се види крайния продукт, или да се види какво се влага в продукта. Трудно обаче е нормата да се наложи. Дали 10%, дали 15% винаги ще имате един и същ проблем. Разбирам това, което се опитвате да кажете, но не виждам логиката. Благодаря отново. Комисията има думата. По последното, което казахте за прага, Нека обясня. Ние имаме съвместния изследователски център. По-настоящем те ни казват, че няма надежден научен метод, който да позволява измерването и съответно въвеждането на законодателна норма за откриване на наноматериалите под този прак от 50%. Вие говорите за идентифициране на чистия химикал, но се оказва, че това трудно може да се анализира. Аз просто се опирам на становището на техническия експерт и съответно заключението на съвместния изследователски център. Според тях не можем да слезем под 15%. Нямаме нищо против по-низкия прак. Казваме го и в съображението. Освен това, ако в бъдеще имаме по е, напреднали научни методи, сигурно ще направим следващата стъпка. Но за сега това не може да бъде сторено. От друга страна, вие споменахте списъка за Европейския съюз. Там наистина имаме няколко стотин добавки. Не всички от тях обаче са наноматериали. Мисля, че и бъдеще няма да присъстват като някои частици, поне някои от тях никога няма да го направят. Споменахте магнезиевия оксид, например, и други, но ако се направи преоценка на всички добавки от страна на ЕФСА, би трябвало ЕФСА да провери и безопасността на потенциалните наночастици на същата добавка. Ако новата оценка на ЕФСА потвърди, че наличието на определен процент наночастици – представлява опасност, тогава трябва да реши дали да позволи съответното вещество. Но при добавката е необходимо винаги да имаме предвид дали е направена оценка на безопасността от страна на ЕФСА. И в самата спецификация на частиците това се отразява. Ако някой реши преднамерено да разработи продукт с силиконов оксид и високо ниво на наночастиците, в този случай нямаме съществуваща добавка, силиконовия оксид ще бъде разгледан като изцяло нова добавка. И ще трябва, ако имаме положителна оценка от страна на ЕФСА, да бъде определен като наноматериал, да му се даде нов номер с буквата Е и в скоби да се запише нано. От друга страна, ако добавката съществува по-настоящем, то, както вие много добре знаете, се налага дерогацията и не е необходимо отразяване в етикета. И така, Приключихме дискусията по този въпрос. Днес след обяд ще гласуваме това възражение. Приключихме дискусията. Ако днес приемем възражението, той ще се, то ще се гласува в пленарна зала на втората февруарска сесия. 8 януари имайте предвид, че се говори за новия метод и възможността да се измерват много по-низки концентрации, отколкото това е било в миналото. Може би ЕФСА все още не е уведомена. С това приключихме работата по дневния ред за тази сутрин. Координаторите ще имат заседание от 15.30 до 17 часа. В 17 часа започваме гласуване за възражението и други въпроси. Сега ви желая приятен обяд.